Колеги, моля ви да заемете възможно най-бързо местата си. Съгласно акта от 20 септември 1976 година за избирането на член Европейския парламент на общи избори обявявам за открито първото заседание на Европейският парламент след провеждането на